но този текст трябва да отразява много точно ситуацията на християнското население в е, Египет и да бъде готово за, готов за гласуването в Страсбург. Благодаря ви. Според мен предложението на ЕНП се отнася до гласуване на 2 октомври, т.е. Е, на второто заседание от октомври, т.е. след две седмици. Има ли други? Господин Свобода. Зависи какво точно ще е предложението, но господин председател,